Hello, everyone. Добър ден на всички. Иска ни се да се вместим в е, времето, което имаме, затова моля заемете места и нека да изслушаме толкова интересните а, е, лекции и да бъдем готови да задаваме въпроси. Добре дошли на всички на изслушването за убежище. Въпроса за ефективната правна защита е много важен и именно това ще говорим сега. Правото е, на ефективна защита се предвижда в хартата за основни права на Европейския съюз и знаем, че и в договор за Европейския съюз също се правят препратки към тази харта. Няколко думи за това колко е важно правото за, на ефективна защита. защита. То е признато от международното право и от договорите за човешки права, като целта е да се отдаде Основаното право на човеш... основата, същността на тези човешки права в съответното национално законодателство. Има много богата съдебна практика на съда в Страсбург за човешките права, за достъп до ефективна защита. И тази практика гласи, е, че е, защитата е ефективна ако дава възможност съответните права да бъдат упражнявани. А ако това не е възможно, да има съответно ефективно право на компенсация или на възстановяване на права. Ще дискутираме тази тема с нашите четирима гости, госпожа Сабина Хекскил. Тя завежда звено в съда в Люксембург. Следващия ни оратор е Серж Бодар, бивш председател на съвета за решаване на спорове за чужди лица в Белгия, преподавател в е, Института за европейски изследвания и правния факултет в Свободния Брукселски университет. Третият ни оратор е доктор Нел Фаузен, заместник директор и гост, асистент преподавател в университета в Малта. Отговаря за блога на Европейската служба EASO Monitor. Последният ни оратор е доктор Ден Хейер, член на комитета Мейер с постоянен комитет от експерти в областта на международната иммиграция, бежанци и наказателно право. Ще започнем с госпожа Хекски, която ще говори за съдебната практика, свързана с ефективната защита в Европейския съд. Заповядайте. Благодаря. Достъп до ефективна, до ефективна защита действително се предвижда в е, договора, като това е право, гарантирано от законодателството на общността. Тази писмена гаранция съществува от влизането в сила на Лисабонския договор, т.е. от 1 декември 2009 година. Но това право и тази гаранция съществуваше и преди това по силата на съдебната практика на съда който функционира вече от четвърт век. Като принципа за ефективна правна защита е основно елемент от основните права на човека и се застъпва в членове 6 и 13 от Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Този принцип се прилага за всички права и гаранции – предвидени в Европейския съюз, включително равноправието между половете. Има съответно решение на съда от 2006 година. Също за гражданските права, за свободата на вътрешния пазар – и правата, предоставени в е, пространството за свобода, е, законност и правовред. В е, голяма част от тези области, особено по отношение на убежището, общностното право се прилага от съответните власти в страните членки. И съответно правният режим на страните членки трябва да гарантира съответното право на правна защита и възможността за е, обжалване или възстановяване на права. Държавите трябва да предвидат тези процедури в националния си законодателен режим. И тъй като няма подобни разпоредби на европейско ниво, страната е членка е тази, която определя съответния компетентния съд и възможностите за компенсация или възстановяване на права. Тази автономност, процедурна автономност на страните членки, обаче е ограничена от е, ефективното право на обжалване. И ако националното законодателство нарушава тези права, то не може да бъде прилагано. Затова националният законодателен режим трябва да предвиди разпоредби за ефективно е, ефективни постановки за възстановяване на права. Това е визирано и от едно предиционално решение на съда. В такъв смисъл от страната също може да се очаква и да даде данни за съответния законов режим. Какви са изискванията в такъв смисъл? Те могат да бъдат различни. Има различна съдебна практика в такъв смисъл страните членки, но в областта, която нас ни интересува, има едно решение от 2011 година, която се отнася на директивата от 2005 на съвета за минималните права за предоставяне или отнемане на статут на беженец в страните членки. Господин Адюв е гражданин на Мавритания. Той е подал иск за международна защита в Люксембург. И по време на разследването той декларира, че е напуснал Мавритания, защото е бил поставен в положение на робство – и е пристигнал в Европа, за да има по-добро положение, да може да създаде семейство. За да може да стигне в Европа, той е откраднал 3000 евро от работодателя си и се страхува, че ако се върне в страната си, ще бъде убит от бившия си работодател. Съответните люксембургски власти е, са извършили две неща. Първо, взели са решение да разгледат иска по бърза процедура. И в рамките на тази бърза процедура неговия иск е бил отхвърлен с аргумента, че той е предоставил фалшив паспорт и че мотивите, които е изложил, са по-скоро економически и нямат, е, не дават основания за предоставяне на защита. Господин Съдюв обжалва това решение и по е, законовия режим на Люксембург, когато се разгледа една молба по ускорена процедура, молба за защита, тогава се предвижда да има обжалване пред е, административен съд но срокът е по-кратък, отколкото е, срокът при нормалната процедура. И се разглежда само, е, иска за обжалване, се разглежда само от една инстанция. Освен това, е, по правото на Люксембург се изключва възможността да бъде обжавано решението да се разгледа молбата по ускорената процедура административния съд, който разглежда обжалването, е имал своите колебания. Първо, дали е, цялата процедура отговаря е на директивата. И второ, дали директивата, ако се приеме, че приема такава процедура, дали това означава, че са приложени ефективни права за правна защита. Съответно, Люксембургския съд отправя предиционално питане пред съда на Европейските общности. Решението е, че има ефективно средство за правна защита при искането за обежище, а решението за ускорена процедура е решение в рамките на тази процедура. В тълкуването на съда се решава, че това е един подготвителен етап, е, решението за бързата процедура е един подготвителен етап за разглеждане на иска. И съда интерпретира директивата в такъв смисъл, че не е задължително едно такова подготвително решение да подлежи на отделно, отделно обжалване. Така че е, правото на Люксембург е, е в съответствие с директивата. Сега, втория въпрос, дали това отговаря на ефективното право за правна защита? На базата на предходна съдебна практика, съдът се произнася, че всички решения, включително подготвителни, могат да бъдат обжалвани, стига окончателното решение да е решение по същество. И най-важното в този контекст е какви са мотивите. Тоест, дали те са били в подробности отчетени от съдията, който се е произнесъл а, с отрицателно решение. Като мотивите за предприемането на една бърза процедура в този случай са били едни и същи, както и за отхвърлянето на молбата, а именно, че е бил предоставен фалшив паспорт и че според съответните власти молбата му не е основателна. Тези е, мотиви е, трябва да могат е, да бъдат обект на контрол по всички етапи на процедурата. и не е допустимо с оглед на принципа на право на ефективна правна защита да се интерпретира законодателството на Люксембург в смисъл, че едно решение за бърза процедура да не може да бъде атакувано. Тоест, не може да се изисква а, да има възможност за контрол на всеки етап, но мотивите трябва да бъдат а, разгледани и в двете случаи и че няма нужда да се прави обжалване срещу едната част от процедурата, отделно от другата. Друга е процедурален проблем, става дума за срока, който е бил 15 дни за бързата процедура и е по-дълъг при обикновената процедура, съд се е произнесъл, че това зависи от обстоятелствата. И вече дали този срок ще бъде достатъчен е въпрос, който ще реши е, националния съдия. Той трябва да прецени дали ищецът ще може да внесе свой иск за обжалване в този срок. нормално в интереси на ищеца и на държавата е бързо да се решават тези неща, така че съдът се е произнесъл в полза на това да се търси по-бързо решение на подобни казуси. При бързата процедура има само една инстанция за, инстанция за обжалване, но съдът също се е произнесъл, че това не е против принципа за предоставяне на право за правна защита мисля, че в рамките на времето това е, което мога да кажа. Благодаря. Опитвам се да остана ви малко време и за въпросите накрая, така че да имате възможност, е, евентуално в отговорите си да допълните това, което искахте да кажете сега. И сега давам думата на господин Серж Бодар, който ще говори за различното тълкуване в различните страни членки, е, което наложи вече и раз, различен режим на правна защита. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с е, едно практическо обяснение. За разлика от повечето изказали се днес, аз не представлявам никаква организация, никаква институция, така че а, не съм ограничен по никакъв начин. А, ще се опра на моят опит на дългогодишен председател на една юрисдикция, което се предполага трябваше да предлага възможност за ефективна а, правна защита на а, беженците, които искат обежище. Той ще говоря за проблеми, с които съм се сблъсквал много пъти в моята собствена страна. А това е нуждата от обобщаване на въз... да се интегрира възможностите за правна защита и обжалване на решенията в общата система. системата на общата европейска система за убежище, която обсъждаме. И когато се говори за уеднаквяване по отношение на убежището, нещата са много прости. Една и съща молба а, трябва да има еднакви шансове за успех, независимо от това къде е подадена молбата. Когато говорим за ефективна съдебна защита, идеята е много простичка. Принципа проистича от 45 ти член на хартата – съгласно който всички отделни решения, които отхвърлят молба за обежище, трябва да могат да бъдат обжалвани пред независим съд. А, а трябва да кажем, че има поне толкова а, независими съдилища, колко са страните членки, а всъщност те са и много повече, защото в много страни а, а, въпросите, които се отнасят до обежището, а, са а, е, възложени на съдилища, които имат а, е, много съдебни отделения. В а, е, Белгия, например, имаме една юрисдикция, а, но в момента аз съм, а, така да се каже, начало на ръководя 30 на съдии, които решават а, а, тези въпроси, опират се на около 30 на а, различни съдебни практики. А, но, но това е отделен въпрос за съдеб... различните съдебни практики, няма да навлизам в него. Тоест, въпросът е, е особено важен, когато става дума за обежище. Кога става дума за искане на обежище, преобладаващото право а, трябва да бъде тълкувано. И а, а, тук обаче това тълкуване предполага една субективност. Тази субективност се проявява първо при установяването на фактите. А много рядко молителят представя неопровержими доказателства и факти, които са необорими. Обикновено молителят а, представя а, документи. Ако той представи документи, че е преследван своята страна, това е малко съмнително значи, който ги представи такива доказателства, едва ли има нужда от съдебна закрила. значи, първо, че човек не може да бъде сигурен в истинността на тези подобни доказателства. И второ, няма начин да се установи тази истинност, тази автентичност на документите. В такъв случай как да процедираме, как да изследваме, така да се каже, основа, основателността на подадената молба. Но това е доста субективно. Вярвам, не вярвам, за това става дума. А, но да се прехвърли една молба на, на този принцип, е, е се казва, че в моята практика обаче, множеството от решенията, които са откази, били откази, те са откази основани на това, че не вярвате, съдята или органа не вярва на молителя. И т.е. субективността се намества в самото квалифициране на фактите в правната в правно отношение, защото и тая квалификация е много субективна. Съгласно Женевската конвенция, един беженец, това е човек, който с основание се бои от преследване в страната, от която бяга. Но, но боязънта или страхът е нещо също субективно. Като се каже, че, за да се каже, че един а, молител се страхува основателно, т.е. трябва да се оцени, да се прецени. Значи и тук самото понятие предполага известна а, мяра, мяра на субективност. Сега, за да имаме е, ефективна съдебна защита, няма да навлизам в е, е, тълкуването на закона. Какво става на практика обаче? На практика тези въпроси, които предполагат една голяма доза субективност, как да бъдат те еднообразно, непротиворечиво предлагани на първа инстанция и ще ви кажа, че тези неща не са очевидни на пръв поглед. А пък в различните страни на, на Европейския съюз, как може да имаме на последователност и изближаване на административните практики, административни практики, които вече съществуват било в, в, в европейската програма а, учебна програма във връзка с предоставянето на обежище, било в, по друг начин. Ако не искаме да подкопаем обаче всички усилия за хармонизиране в тази област, т.е. инстанциите, при които се, обжалва, пред които се обжалва, не трябва да взимат решения, които са противоречиви или крайно различни от една страна до друга. Как да се реши това? Няма чудотворно решение, разбира се но моят опит показва, че няколко основни правила би трябвало да се спазват в това отношение. Първо, ясно да се разграничава ролята на администрацията и на съда, на съдята. А, значи трябва да имаме една качествена а, схема, а, която да е интегрирана. И съдиите в никакъв случай не трябва да а, извършват на ново работата, която е трябвало да бъде свършена на първа инстанция. Второ, да се въведат а, формални начини за контрол на разглеждането на жалбите. Това е едно от условията, за да се преодолее така, как да кажем, тиранията на субективността. А, подобни а, правила, не, се говори за добра воля, става дума за някакво регулиране, а, чрез това, което наричаме soft law, т.е. чрез препоръки, а не чрез задължителни а, изисквания, а, за да могат а, решенията да бъдат мотивирани, а не само а, а, чисто субективни. А, и за да има право за обжаване на втора инстанция, трябва да има някакъв контрол над решенията, а, и по този начин ще, съдите ще могат да упражняват един по-обективен контрол. А, тук опираме до един много простичък въпрос. А, как днешната практика можем да въведем в някакви общоволидни правни рамки? А, а, или както, каза, както казва един иконоборчески председател на, бив председател на административния съд, който се пита кой контролира контролера. А, а един, кой, кой може да контролира един съдя? Един съдя от, от по-висок ранг на съдилище, от по-висока инстанция. Тоест това е една съдебна пирамида. Но аз не съм сигурен, че така, подобна пирамида може да бъде създадена във всички страни членки, когато става дума за предоставянето на статут на беженец, на обежище. Във всички случаи това е една пресечена пирамида, а, а пък имаме малки пирамидки във всички страни членки, но нямаме връх на пирамидата. Очевидно, Съдът на европейските общности има своите а, а, права, но в никакъв случай не може да кажем, че имаме единство на тълкуванията, които са толкова конвергентни, че да представляват един връх на пирамидата. Може да, да мислим за вътрешен контрол на качеството в една или друга юрисдикция, в рамките на една или друга администрация. Оставям този въпрос открит, тъй като тук опираме до въпроса за независимостта на магистратите проблем, който е из... който се прави е, контрола на качеството твърде труден. И на този нотка ще приключа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. А сега доктор Нил Фалзон. Той ще говори за фактическите проблеми, реалните проблеми достъпа до ефективна съдебна защита съгласно различни процедури и директиви на Европейския съюз. Добър ден, нека първо да благодаря на Комисията по граждански свободи за това, че ме покани да участвам на това изключително важно изслушване. Изслушване, което идва в много важен момент при изготвянето на общата европейска система за убежище. Аз работя с бежанци и виждам, че това е един момент, за който има голям потенциал, но и много опасности. Може да защити защитата на правата на човека, но може да се окаже и че затваря възможностите за обежище поради съображения от свързани с сигурността и поради отрицателно обществено мнение. Полезно е да се анализира липсата на достъп до ефективни средства за защита. Но мисля, че още също така е полезно да се занимаем не само с техническите въпроси, но да се опитаме и да разберем е, последиците от директивата за хората търсещи и обежище и за хората работещи с тях и за тях. Какви са основните трудности, с които се сблъскваме ежедневно? В един международен контекст достъпът до ефективни правни средства за защита е дефиниран като възможност да се гарантират правата в националния правен ред. Има множество критерии. Основно те трябва да са, правните средства за защита трябва да са ефективни, бързи, независими, да са приложими и да не водят до отмяна на основни права. В член 47 на Хартата за основните права е заложено и това – както и в член 6 и 13 на Европейската конвенция за защита на правата на човека и за фундаменталните свободи. Разбира се, а юриспруденцията е защитена е, и защ... Стои това. Нека да ви дам един контекст. За какво става дума? Какви са сценариите? Ако прегледаме сегашните инструменти, става ясно, че основната терминология право на ефективни средства за правна защита се използва основно в контекста на процедурата на предоставяне на обежище. Пета глава на процедурата дава е, различните решения, когато държавите членки трябва да дадат право на ефективни правни средства за защита. включително допустимостта на решенията и прочие. Има и времеви срокове. В момента комисията предлага изменение на директивата за процедурите, но това няма да анализирам сега. В директивата за процедурите намираме конкретни формули. Достъп до ефективни средства за правна защита, например, една от формулировката – Във всички ситуации търсещите обежище се сблъскват с решенията на властите. И тези решения се отразяват радикално на техния живот. Също време е необходима рамка, която да предоставя действително ефективни средства за правна защита. Решенията да се забрани пресичнат на външни граници на търсещи обежище поради липса на документи трябва да бъдат разглеждани много внимателно. Има ситуации, които са доста сложни. Строг контрол по границите, проверки дори преди границите – но тук се сещаме и за Frontex, и за повдигнатите от Human Rights Watch въпроси, и за достъпа до неправителствени организации, до адвокати. Така че мисля, че не може да се говори и за достъп до ефективни правни средства за защита. След като са влезли на територията, търсещите обежище трябва да бъдат покрити от директивата за приемането. Задържането не е забранено и по трета глава държавите членки могат да решат да намерят или оттеглят условията за въздържане. В пета глава се споменава възможността търсещите обежище да обжават решенията, но и има множество практически пречки. Каква е информацията, която се предоставя на търсещите обежище по техните права по директива? Знаете ли, че имат право да обжалват? Ако да, тази информация как им е предоставена? Писмено или по друг начин? На какъв език? В директивата се казва в език, който може да се предполага, че кандидатите разбират. Това е смешна фраза. Много често се оказва, че информацията се предоставя в писмен вид Нещо, което изключва неграмотните, изключва и хората, които не говорят езиците, на които ме предоставя информацията. Задържането по дефиниция е средство за изолация. А за достъп до ефективни правни средства на защита в този контекст задържането на практика представлява изолация от ефективните средства за защита. Как могат да се свържат с центрове за защита, с неправителствени организации, с адвокати? Могат ли да намерят частен адвокат? Как може една жена или а, непълнолетно дете от а, Сомалия или Афганистан, която е задържана, в, една, в един център за задържане на грамотно, грамотно да се справи с попълването на изпълняването на тези изисквания. Много често решенията се вземат от административни власти, които не е сигурно им, дали имат достатъчно експертиза. и става ясно колко важна е защитата. Има множество проблеми, с които се сблъскват юристите и неправителствените организации, които помагат на тързащите защита. Много често властите имат твърде широки възможности за прилагане на собствено осмотрение. И за пореден път намираме ситуации в, е, е, намираме искането за предоставяне на информация на език, който се предполага, че кандидатстващия разбира. Това въжи и за информацията в използвана в исканията за обежище. Ако един търсещ обежище подаде обжалване, трябва да бъде защитен от депортиране по време на процедурата на обжалване. Ако тази защита се премахне, има опасност кандидатът да се озове е, там, където неговите права се нарушават. Случаят МСС, делото МСС, ясно показва липсата на ефективност на настоящата система за обжалване. Не е ясно защо не се включва автоматично а, тази забрана при обжалване по Дъблин 2. Така че е ясно, че трябва да се осигурят ефективни средства за правна защита. Как могат хората да бъдат информирани за възможността да обжалват? Дали това означава да разполагат с възможност да намерят адвокат? Много често те са задържани на летища или на други места, където са много трудно достъпни. Как могат да бъдат ефективни правните средства за защита при такива обстоятелства? И така. Много често те са в ръцете на, на административни решения. Тук подчертавам, че достъпът до ефективна правна защита – не трябва да се гарантира само при процедурите за търсене, за искане на обежище, на статут на беженец, а и във всички други обстоятелства, включително и по отношение на решения по искане за събиране на семейство и политически, социални и културни права. Но за да бъда възможно най-кратък, ще се огранича до ситуациите, които са покрити. И затова нека да определим е, как може да се решат тези трудности. Ние настояваме да се прилагат критериите, използвани по-рано. Тоест, наистина да се прилага дефиницията на ефективни средства за правна защита. Също времено трябва да се подчертаят и хоризонталните въпроси. Ако се използват разумно съществуващите механизми за финансиране, е ясно, че трябва да се предоставя ясна и разбираема информация на търсещите обежище. Адвокатите и неправителствените организации трябва да имат пълен достъп до търсещите обежище, не само в процедурата за обежище, но и по други процедури. Също така всички отговорни за получаването на такива кандидатури трябва да разполагат с необходимата техническа експертиза. В тази връзка Европейската учебна програма за обежището трябва да включва не само тези органи, но и всички вземащи решения. Председателката, благодаря. Останете още малко тук на подиума, тъй като може да има въпроси към вас. Давам думата на господин Ден Хе... Хейер. Той ще говори за практиката, за положението по границите и за прихващането по море. Благодаря. Заповядайте. Uh, uh, благодаря, благодаря за поканата. Аз имам презентация на PowerPoint. Надявам се да мога да ви я представя. Да, благодаря. Малко по-различен въпрос ще е, засегна, но той също е свързан с е, правото за е, ефективна защита. Става дума за контрола по морските граници и достъпа до процедурата за искане на убежище. Мисля, мисля, че тук Европейският съюз още има какво да свърши и има важна роля, защото е, законодателството трябва да покрие и е, съответно мерките по граничния контрол и процедурата за искане на обежище. Е, въпросът се дискутира, но още няма задоволително решение. Има някои мерки, които са взети, свързани с операциите на Frontex, морски операции на Frontex. Също съдът се произнесе за отмяната на едно решение в такъв смисъл. В парламента също в момента се разглежда предложение за изменение на граничния кодекс по Шенген, където ще има възможност за общ съвместен контрол с е, представители на трети страни. И е, това, което искам да кажа, че в момента не е толкова сложно от правна гледна точка да се, обсъ... да се решат е, някои от тези проблеми на европейски... в Европейския съюз. И е, измененията на граничния кодекс по Шенген всъщност дават отлична възможност за това. Какво искам да кажа? И кое според мен са ключовите проблеми? Първо, за процедурните стандарти. Какви гаранции има при граничните проверки? И второ, въпроса за прозрачността и граничния контрол. Трябва ясно да се знае какви са процедурните стандарти. Примерно, знаете практиката за недопускане или отблъскване на бежанци. Има критичен доклад в този смисъл, разгледана е случая на Хирси срещу Италия. И в момента Европейския съд по човешките права разглежда този случай. Ще излезе съда с решение преди края на тази година. Италия всъщност отблъсна бежанци от е, Либия, свързано с либийската криза. Има общи е, операции по граничен контрол е, между Испания с трети страни. Има споразумения за двустранен граничен контрол. Но всички тези споразумения са всъщност тайни, ние, с изключение на едно, и ние не знаем точно как се провеждат тези проверки защото в края на краищата граничните проверки попадат под режима на европейското законодателство и тогава и Брюксел трябва да е уведомен за споразуменията на страните членки с трети страни. Сега искам да говоря за процедурните стандарти и как съвет решава въпроса с лица заловени в открито море. В момента съдът разглежда това решение, защото има иск за анулирането му. И след няколко месеца мисля, че ще имаме решение. Е, решението на съвета гласи, че във всички операции по море трябва да се спазва принципа за, за невръщане и за неотклоняване на правото на защита. Като при всички операции за контрол може да се залавят лица, могат да бъдат разпитвани, може да се принуди кораба да се върне и могат пасажирите на кораба да бъдат изпратени в трета страна. Всичко това се съдържа в практиките и ако търсите гаранции а, е, срещу подобни практики, в решението на съвета няма такива. Контрола по Шенгенския кодекс за граничен контрол е регулиран много строго, но никъде не се визира за кого се отнасят процедурните гаранции. И според мен ще трябва да изчакаме да видим дали е, съда ще се съгласи с мен, че ако се правят обиски на хора в е, кораба, това е по-скоро в рамките на процедури по контрола, не по надзор. Също така трябва да видим какви ще са мерките, които страните ще могат да предприемат по силата на това решение на съвета за задържане на пасажери и връщането им обратно. Мисля, че е, тези е, въпроси не са решени в е, граничния кодекс по Шенген. This brings me to my first uh, recommendation or question, I should say. И така стигам до първата си препоръка или въпрос. Граничните операции по море в, според европейското законодателство какво са? Граничен надзор, т.е. не се предполага да имат процедурни гаранции. Ако отговорът е но, не, тогава трябва да се предостави съответната защита и гаранции, като правното решение ще е да се е, пояснат ред от разпоредби в граничния кодекс, е, в е, смисъл, че трябва да има гаранции при граничните проверки и че тези гаранции, които съществуват в момента, трябва да се прилагат и по време на проверки по море. Втората ми препоръка, с това ще приключа, е свързана с тайните споразумения, така да се каже. Испания е изключила такива с 6 или 7 африкански страни. Италия има такова споразумение с Ливия, протоколи за съвместни гранични проверки. И през април Италия сключи такова споразумение с Тунис, април 2011, след събития там. Беше много скандално решението, което се взе тогава решението, че след 5 април всички, които влязат в Италия, трябва да бъдат връщани в Тунис. Но в това споразумение също има и е, раздел за граничен контрол по море. Италия предоставила морски съдове на Тунис, така нататък. Тези споразумения имат отношение към Европейския съюз, както имат отношение и споразуменията на Испания с африканските страни. И смятам, че на европейско ниво трябва да има някакъв елемент на контрол или надзор. Така че, когато се въвеждат изменения в граничния кодекс, трябва да има изискване е, тези е, споразумения за двустранен граничен контрол да комисията да бъде уведомявана за тях не, и като не става дума само за общите гранични пунктове, а по принцип да има задължение всички споразумения за граничен контрол, всичко, което има отношение към гранични проверки, граничен контрол, всички други дефиниции в Шенгенски граничен кодекс, да бъдат е, изпращани на Европейския на Европейската комисия и да има процедура за уведомяване на комисията. Това ще повиши и прозрачността и ще даде възможност да има известен елемент на контрол на европейско ниво. Много накратко се изказах, но имаме документация по този въпрос на нашия вебсайт. Виждате данните, включително и за съответните директиви. Благодаря. Председателката, благодаря. Действително. А, благодаря за предложенията. Благодаря за препоръките към нашите законодатели. Мисля, че много важно е да се разгледат тези двустранни споразумения на страните членки с трети страни. Благодаря на господин и да господин Фалсън много е важно, когато имаме едно или друго законодател, един или друг законодателен акт, да знаем какво значи той всъщност, какво се крие за думите. Ще се огранича с тази забележка. Сега имаме 5 минути за въпроси. Има ли въпроси? Мистер благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на лекторите за техните интересни за техните интересни лекции. Искам а, да задам един въпрос на последният от нашите лектори. Вие а, твърдите, че а, когато става дума за спиране на бежанци в открито море, принципът за ненасилство, връщането невръщането по насилствен път, така наречения нон принцип за нон-рефулман, трябва да се спазва. Обаче това, което пренебрегвате, че става дума за незаконни пътища. Говорим за престъпни мрежи, за трафик на човешки същества и когато вие спрете един плавателен съд, за да дадете на неговите пътници право на обежище в Европа, всъщност вие подпомагате процеса на трафика на, на хора. И тук съм напълно съгласен с вас, че е необходимо да, имаме, да даваме обежище на всички, които се нуждаят от него. Във всички случаи не трябва да го правим по такъв начин, че да ставаме съучастници на една престъпна дейност. Едно е някой да пристигне в нашите страни на летище или на някоя граница, иска убежище, в някои случаи се разглежда, получава или не получава убежище. Съвсем друго е а, да се а, установи една незаконна дейност и да станем съучастници на тази незаконна дейност в името на осигуряване на правото на убежище. Това е деликатен въпрос и мисля, че трябва да помислите по него. Напълно съм съгласен с господин Босатил, че това е голяма дилема. Аз говоря тук обаче като юрист, а вие говорите като политик. Като юрист, аз ви питам, смятате ли, че е правилно в, на морските ни граници да правим нещо, което не правим на никой друг от нашите, от нашите граници? Тоест да спираме а, лица, да проверяваме документите им, да ги връщаме обратно без всякакви процедурни гаранции е, за зачитане на техните права. Без да, запазваме, е, да спазваме строгите правила, в които са залегнали в Шенгенският е, градичен кодекс. Мисля, че Европейският съд, който разглежда, когато разглежда кодексът за, на шенгенските граници, ще реши можете ли да измествате границата и ако изместите с няколко десетки километра, вече може ли да не спазвате тези правила? Съществува дилема. Какво да правим тези хора? Можем ли да ги върнем обратно? Или трябва да ги пуснем на територията на Европейския съюз и да приложим към тях съответните процедури? Нямам отговор аз ви давам а, становището на европейското право по този въпрос. Мисля, че би било полезно, казва господин Фалзон. Мислят, че имат а, възможности за незаконно прекосяване на границите, не само морските, но включително и сухопътните граници, летища и така нататък. Значи тук въпрос е как се отнасяме към тези, които са влезли по законен начин, но са останали в щата незаконно. Различно ли се отнасяме към тези, които са влезли в щата незаконно. Но беженците винаги ще използват незаконни средства, защото в много случаи законните средства, поради строгите изисквания, са почти невъзможни за изпълнение почти невъзможно е за един сомалиец, да, афганец, и иранец и, или друг да влезе в Европейския съюз. А, те не могат да влезат на територията на Европейския съюз по законен начин. А, въпреки, че ние признаваме, че ако те влезат по законен път, те се а, нуждаят и трябва да им бъде предоставена закрила. Но можем ли да връщаме а, такива беженци обратно, там където техните човешки права ще бъдат нарушени? Other questions? Други въпроси? Искате да кажете нещо ли? Не. Изглежда, че няма други въпроси. В такъв случай ви благодаря. Следващата сесия, която а, ще се бъде посветена на въпросите за санкциите, ще започне веднага. Благодаря на всички, които участваха в тази сесия. Bueno, vamos sin solución de continuidad, vamos a, a seguir con la sesión. Sesión tanto por... Благодаря много. Нека да продължим нататък с заседанието. Много важно заседание. Целта е да се смажат запчатите колела на парламентарната машина и да се задействат процесите, да, започ... да, да свършим доста работа преди края на полското председателство. И така, нека да дам думата. Мембро на комисион за de и Рефугиадос и Поблацион на асамблея парламентария. Нека да дам думата на първия оратор, член на Парламентарната асамблея на Съвет на Европа, госпожа Акетофт. Аз съм много наясно с трудностите по тази материя. Благодаря за възможността да ми дадете време да дам и своя принос към дискусията по тази тема. Аз се интересувам от темата по три причини. Първо съм член на работна подкомисия в парламента която се занимава с условията за приемане на бежанци. Посещавахме Лампедуза, Гърция, Италия и така нататък, както всички знаете. Второ, въпроса за задържането и незаконната миграция е един от основните ни, една от основните ни теми на дискусии. А трето, в споразуменията на съвета на Европа се съдържат много разпоредби, които са задължителни за Европейския съюз, а също така има и идентифицирани пропуски, установени от много международни институции. Задържането на незаконни мигра... емигранти се е увеличило изключително много. Десет пъти са нараснали цифрите в Обединеното кралство. От, във Франция от 739 души цифрата е стигнала 1000, над 1700. Задържането се използва като практика от страните не само вре, е, за това временно да задържат мигранти, но също и по-дълги да ги, по-дълго да ги задържат. В е, момента от 6 е, месеца този срок стига до 18 месеца и това изпраща един много нездрав сигнал, че тези дълги задържания се толерират. Ние като политици често трябва да решаваме много сложни въпроси. Но все пак се задава въпроса, трябва ли да се задържат толкова много хора и то за толкова дълъг период? Въпросът би следвало да е лесен. Отговорът би трябвало да е лесен. И по силата на международното право, то е, че задържането е последната мярка, не първата, а последната. Търсещите убежище не бива да бъдат задържани по международното право, само защото те са подали такава молба. И не бива да забравяме, че мигрантите, които са задържани, те не са извършили никакви престъпления, а биват държани в е, условия, които са по-лоши от тези, в които държим нашите престъпници. И, дами и господа, искам да коментирам три е, принципа, свързани с задържането на търсещите обежище и мигрантите в Европа. Тези принципи имат пълно отношение към нашата дискусия. Първо, задържането трябва да бъде крайна мярка, последната мярка. Първо трябва да се потърсят альтернативни варианти, преди да решим, че трябва да се наложи задържане. Второ, ако се реши, че трябва да се упражни мярката задържане, трябва да има ясни ограничения и по-ясно тълкуване на международното право в това отношение. И ако има заповед за задържане, съответните лица трябва да бъдат задържани в достатъчно подходящи места и да имат съответна подкрепа. Тази тема определено се нуждае от повече пояснение. Но нека да кажа по първото съображение, защо трябва да търсиме други альтернативни варианти. Първо, те са много по-ефтини. В Канада има статистика, че задържането струва 175 долара на ден, докато альтернативни програми 12 до 15 канадски долара на ден. Обаче не можем да говорим само и за цената в, от економическа гледна точка. Трябва да погледнем и щетите от чисто човешка гледна точка. Психологическите щети често са много тежки. Като гражданин на Швеция, аз е, знам, че Стокхолмската програма поставя акцент върху търсенето на альтернативни варианти на задържане, обаче когато става дума за задържане във въпрос, в затвор – и отново изглежда, че ние се отнасяме по-зле към хора, които не са извършили престъпления, но се опитват да дойдат в някоя страна, за да си търсят прехрана, отколкото към престъпниците. Така че, ако има задържане, то трябва да отговаря на международното право. По Конвенцията за човешки права е ясно, че това не е мярка, която е панацея и че трябва да има по-ясно тълкуване на законодателството. Също така трябва да е ясно и какво се разбира под всички класификации за депортация. Съдът, например, не признава аргумента, че ако е необходимо задържане, това е законно обоснована мярка. Ако има човек, който има финансиране, който може да се издържа, той не бива априорно да бъде задържан. Става дума за задържане, когато се предвижда депортация на определени лица. А именно това се прави в някои страни, включително и в моите. Много е сложно да осъзнаем всички ограничения на съдебната разпоредби. Има много примери на съдебната практика в такъв смисъл. До 2005 говорехме за неочаквано пристигане на мигранти и търсещи убежище. В момента вече не можем да говорим за неочаквано пристигане на такива лица. Вярно, че с е, арабската пролет е, Бяхме до известна степен изненадани, но пък там бройката на лицата в никакъв случай не беше такава, каквато се случи преди това. Трябва да има осигурени центрове за задържане с съответни материална база. В е, директивата, която разписва правилата за задържане, се съдържат е, критерии Съдържат се критерии в международното право, но те не са достатъчни. Задържаните трябва да знаят и какво се очаква от тях. Затова има и един а, стандарт а, за минимални, минималните изисквания. В момента се очаква да се формулира и текст на европейско ниво, който да съответства на текстовете прияти от Съвета на Европа. И да обобщя, като национален политик и като член на Парламентарната асамблея на съвета на Европа, ако се повтаря, моля ме извинете, нека да кажа, че задържането трябва да се използва като мярка само когато е абсолютно необходимо и трябва да е ясно какво разбираме под необходимо. Освен това, тази мярка трябва да е пропорционална на целта, която се търси. Т.е. трябва да има равновесие между правото на свобода на лицето и интересите на държавата. И като съчетаем тези две цели, не бива да смятаме, че автоматичното задържане нарушава тези принципи. Просто трябва да търсим альтернативни мярки, а ако има задържане, това задържане трябва да се извършва в нормални условия и да не се прилага като мярка като хора, към хора, които заслужават да бъдат свободни. Благодаря много. Много се радваме че казахте точно това, което казахте, защото мисля, че е ясно, че е немислимо да се хвърля в затвори някой, който се е борил за правата на човека в родната си страна. Така че справо повтаряте този парадокс. Повдигнахте и друг важен въпрос. Става дума за альтернативите. Ясно е, че трябва да има някакви альтернативи на задържането. Години наред се опитваме да убедим европейската администрация, че е по-добре че е много по-ефтино да се пусне човек на свобода, отколкото да се държи в затвора. Госпожа Гил Баса от юридическия факултет в Ньюкасъл има думата. Благодаря, Добър ден. Много се радвам, че имам възможност отново да се занимая с този въпрос и да присъствам тук в Европейския парламент в един малко по-различен, в едно малко по-различно качество, след като Европейския парламент да получи нови законодателни правомощия, които всички ние бихме искали парламента да използва много по-активно, отколкото а, това се случи и с първите инструменти в областта на обежището. Ще се занимая с няколко конкретни въпроса. Няма да говоря за подробностите на преразгледаните предложения. Има множество интересни документи на ВКБ ООН, Amnesty International, съвета за беженците и живещите в изгнание. Това са за документи, които се занимават с тези въпроси в много подробности. Искам обаче тук да съсредоточа вниманието ви върху основните принципи, които са свързани с правни задължения във връзка с правни документи в Европа. Ще се занимая и с няколко от е, принципите, залегнали в хартата за основните права на Европейския съюз,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 с основните законодателни текстове и допълнителните законодателни актове, които трябва да бъдат взети предвид. Нека да започна първо От това, което беше казано на няколко пъти, да говорим за административни решения за задържане, за решение за задържане на лица, които принципно имат правото да търсят убежище и лица, които може би са бежанци, дори да няма този статут все още. И за това трябва да се спазват принципите и задълженията, които международното право налага на държавите членки. Тук не говорим за лица, извършили престъпления, или които са задържани, защото предстои наказателно производство. Formed the agenda Article 6 are enshrined in Article 6 of the Charter of Fundamental Rights and that the right to liberty. Двата основни принципа в 6 и 18 член на Хартата на правата, е, за основните права са свързани с правото на свобода и на лична безопасност и също така много важен е член 18 от Хартата за основните права, а именно члена, в който се говори за правото на обежище, което трябва да бъде гарантирано във връзка с правилата на Женевската конвенция и договора. Какво виждаме в Женевската конвенция? По член 30 пъти първи държавите членки са длъжни да не налагат санкции на лица или беженци поради това, че те са влезли или присъстват нелегално на територията на страната или пък на беженци, които присъстват без разрешително за пребиваване. Също така там се казва, че не трябва да се ограничава движението на хора, освен там, когато това е необходимо и, мож, и само докато да, е, техният статут не бъде уточнен. That informs the content of Article Всичко това е в съдържанието на член 18, където се говори не само за правото на търсене на обежище, ами и за правото да се премине отвъд това. Съдът на европейските общности се произнесе. За съжаление обаче, без да вземе предвид съдържанието на член 18, без да цитира съдържанието на член 18 и обосновката на обжалването, която цитира член 18. Независимо от съдържанието, ограниченията и отмените на член 18 трябва да спазват правото на Европейския съюз и е, основните принципи на пропорционалност, необходимост, правото на добро административно обслужване и на правна сигурност, правото на ефективни средства за правна защита, принципа на компенсирането или възстановяването на незаконно отнетите права. Нормативните актове в Европейския съюз се занимават с правомерността на задържането и що се отнася до правната база, тук се говори и за момента на влизане в страната. и момента на задържане преди депортиране от страната. В случаите, когато има задържане преди депортиране, се процедира, сякаш задържаните нямат право на защита по международното право. Това обаче не е така. Много често това прехвърляне в трета страна е просто прехвърляне по Дъблин 2. Може да се да подлежат на прехвърляне в по-безопасна страна, а могат да подлежат и на прехвърляне в трета страна в случай, когато обжаванията са възможни само от адрес в чужбина. Директива от 2005 година налага някои основни стандарти – In particular, the Court of Justice in the case of Katsoev uh, has already examined също така съветът разгледа е, въпросите свързани с правомерността на задържането. В е, тази връзка се говори за евентуална перспектива за прехвърляне в трета страна. Там, където такива перспективи не съществуват. Със сигурност лицето трябва да бъде освободено. Трябва да се разработят допълнителни стандарти, за да се вложат тези стандарти в е, условията за приемане. И накрая, е, юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека, която настоява все повече върху положителните задължения на държавите, а не непременно само върху отрицателните им задължения, т.е. задълженията на ненамеса. Тук виждаме дела като Салат срещу България, например – има и един, едно друго дело, Амур. Там е ясно, че има задължение да не се предотвратява достъпа на търсещите обежище до процедурата за определяне на статут на беженец. Така че трябва да престанат държавите членки на Европейския съюз непрекъснато да нарушават тези правила и задължения, които са ясно залегнали в правото. Благодаря. Парламент Европейо. Благодаря, Мария Тереса. Ние в Европейския парламент говорим не по-дълго от 4 минути. Филип Амарал е тук. Той е добре познат на всички ни. Той се бори за защитава правата на беженците. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да говоря тук от името на Язуитската служба за беженците. Искам да ви кажа за едно наше изследване и неговите резултати и за това как условията на приемане на беженците им се отразяват. И ако има малко време, ще кажа и няколко думи за альтернативните възможности, альтернативни на задържането. Председателя казва нещо, но микрофона му не е включен, така че не мога да ви го преведа. Язуитската служба за, е, за бежанците организира посещение в, в центровете за задържане, изготвяме доклади за условията там. Опитваме се да установим връзката между уязвимостта на задържаните лица и факта на задържането. Да видим дали факта на задържането има някаква те системно въздействие върху задържаните. При приключването на проекта а, разгледахме а, положението на 685 души в 25 страни членки. Има с някои, най-младите бяха на 10 години, най-възрастният на 64. беженци подали молба за обежище по дъблинската процедура или по друг начин. Става дума за определени фактори, които не се променят независимо от това откъде идва беженците. Но а, уязвимостта до голяма степен се дължи, зависи от, уяз... от това доколко са податливи, а, а, доколко, доколко са податливи самите бежанци онези, които имат специални нужди, жени, деца, жертви на изтезания, са уязвими, по-уязвими в условията на задържане. Но и у нези лица, които нямат официално признати специални нужди, стават уязвими поради самия факт, че са задържани. Задържането влушава състоянието на задържаните. Това е ясно прави ги така по-податливи на физически и психически заболявания и вреди. И тази уязвимост се задълбочава с срока на задържането, но се наблюдава още през първите седмици или месеци на задържането. Тази уязвимост се проявява по различни начини. поради това, че центровете приличат на затвори, за задържаните това се свързва с несигурност относно тяхното бъдеще. Те страдат от бесъни, мигрени, астми, депресивни симптоми, летаргичност, чувство на вина, изолация от външния свят, невъзможност да получат надежна информация относно случаите за търсене на убежище, и така нататък. Това все важни фактори, които а, правят хората уязвими в условията на задържане. Около 80% не можеха да ни кажат кога ще бъдат освободени. Това ги подлага на много висока степен на стрес а, и положението, за това положение е по-лошо, отколкото при осъдените затворници, които си знаят дължината на присъдата. А, господин Масър от комисията Либе и а, преработената директива от Европейската комисия се занимават с тези въпрос, но има някои елементи, които трябва да се вземат предвид, каквито и правила за задържане да бъдат приети. Първо, хората не трябва да бъдат задържани само защото към тях, при тях върви процедура за обежище. Трябва да има независими проверки за това дали са уязвими лицата, които ще бъдат задържани, за да не бъдат те така, положението да не се влуши по време на задържането. Те трябва да имат достъп до информация, защото става дума за една затворена среда, в която те нямат канали на информация. А в някои случаи, където се оказва, предлага правна помощ, тя се предоставя от адвокати, които не знаят, не са запознати с нормите, нормите на процедурите за даване на обещи. Сега направо ще прескоча на, на альтернативите. Ясно е, че задържането им отрицателно въздействие върху задържаните. А, не, е както в други случаи, където е нещо, е, е, някой акт, има и добри и лоши страни. Независимо от условията, задържането винаги има отрицателно въздействие върху задържаните. Международната коалиция за изследване положението на задържаните е направила изследване, широко, глобално изследване, за да установи първо дали могат страните да управляват миграцията без задържане и второ, дали другите мерки са по-малко ефективни и второ, какви са тези, трето, какви са тези альтернативи. И тези, това изследване е, има някои важни резултати. Първо, могат да се спестят доста средства, ако се избегне задържането. До 93% да се намали, намалят разходите. второ, дали, за да, дали иммигрантите не биха искали доброволно да се задържат, върнат от дома си, без да бъдат задържани. И трето, ако те бъдат третирани хуманно и с достоинство, те са по-склонни да сътрудничат на властите. когато не са задържани, мигрантите 80-90% са по-склонни да изпълняват това, което се изисква от тях най-положителен опит с альтернативните методи е, са, е, намират в практиката на социалните е, служби в Белгия. Се предоставят жилища, в които те живеят в свои общности, и за това и е, Международната коалиция, и Езуитският е, служба за подмагане на бежанците е, предлага най-настойчиво страните да разгледат възможните альтернативи на задържането. Благодаря. Благодаря ви за това, че говорихте кратко. Ще дам думата само на двама души за въпроси, защото вие трябва да не навлизаме в времето на следващата, следващата сесия. Благодаря, господин председател. Не съм сигурна кой точно може да отговори на въпроса ми от изказалите се, но все някой трябва да може да ми отговори. Какво е положението с нелегалните мигранти или бежанците, които предстои да бъдат изгонени и събирането им с обикновени затворници в едни и същи центрове за задържане. Случва ли се в едни и същи затвори да са събрани такива различни типове лица? няма как да ви очерта цялостната картина, но да, има такива затвори. В много европейски страни нелегалните иммигранти, но аз тук дори не бих е, искала да използвам думата нелегални, а, се разглеждат като хора, които тъй като са влезли в страната от чужда страна, без да имат това право, са нарушили закона. Мога ли да задам допълнителен въпрос, казва госпожа Сержантини. Аз съм от Холандия. В моята страна има опити нелегалното пребиваване да се направи наказателно престъпление. това е много лесно а, може да доведе до задържане на нелегалните иммигранти в едни и същи затвори с затворниците. Again, I don't know what the is eh, like in Belgium, but... Um, Не знам какво е точно положението в вашата страна. Познавам ситуацията в Белгия малко по-добре, но трябва да ви кажа, че а, не мисля, че такива неща а, могат да ни дадат много надежди. Господин Папа Николаус, един въпрос. Да, действително, в много европейски държави има смъртно наказание, казва оратора, и има лошо третиране на хората, които не са оттам. Има европейски средства за подобряване на положението в центровете за приемане. Ефективно ли се изразходват тези средства? Има ли добри предложения за подобряване на ситуацията по отношение на изразходването на тези конкретни европейски средства? Благодаря. Well, I, I don't know about any specific proposals to не са ми известни е, някакви конкретни предложения за подобряване на центровете за задържане, но е ясно, че е, положението на хората в тези центрове винаги става по-добре, ако, по-добро, ако стандарта е по-висок. Случва се да има хора е, в затворите. в Ирландия посетих една жена, която бе кандидатствала е, е, жени, които бяха кандидатствали за статут на бежанки и те бяха в един и същи затвор с убийци. Това е напълно недопустимо. Също така те трябва да имат право на достъп на външно, до външно пространство, до открито пространство. Да имат право на, на информация и да се намерят възможно най-добрите начини да се облегчи тяхното преживяване. Но, честно казано, в крайна сметка, този, пребиваването им в такъв тип центрове за задържане е винаги е много по-скъпо, отколкото ако те просто живеят в местната общност. Защото дори да са позлатени, това се затвори. Бяха засегнати много теми днес. Нека да не пропускаме въпроса повдигнат от бългийския магистрат. Говорим за ситуации от спешно хуманитарно естество. Много често не се вижда общата картина, а ние всъщност вярваме в европейското право, европейските свободи. И само в екстремни случаи се налага да се направи нещо по-специално, за да се осигури гарантирането на тези правила – Говори се, че трябва да има две инстанции. И както вече беше казано, не може да има различно право. Трябва да има обединение, трябва да има европейско право, което ще се консолидира за бъдещето. И без да чакаме повече, давам думата на Руи Тавареш, който ще ме замести е, тук на председателската трибуна и ще се занимава с председателството на следващата сесия, която е изключително важна. Euh, la montre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 Perdona,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 Good afternoon, ladies and gentlemen, friends, colleagues. Uh, Добър ден на всички. Като докладчик от Европейския парламент по програмата на Европейския съюз за презаселването съм особено радостен, че имаме възможност да обсъдим а, и тази тема. Точно на този конкретен момент в процедурата по съвместно вземане на решение. Знаете, че тази процедура продължава по-дълго от е, очакването. През май 2010 година парламентът прие с голямо мнозинство два доклада по тази тема, е, договорени е, между политическите групи, и аз като докладчик и докладчиците в Сянка. Едното беше за измененията за фонда за беженците и един доклад по собствена инициатива по тема, която не беше от спешен характер, но която очертаваше нашата гледна точка за евентуалното бъдеще на една съвместна програма на Европейския съюз за пренаселването. Презаселването, извинете. И там се а, очертават а, конкретните възможности за мерки за презаселване. Много бихме искали да има механизъм, конкретно звено, което се занимава с презаселване в програмата на Европейския съюз за бежанците, в службата за бежанците и да има специални последващи мерки след е, предоставянето на беженски статут и обмен на добри практики между европейските страни. Това беше съдържанието на доклада по собствена инициатива. Процеса на съвместно вземане на решение, е, в който участват е, трите институции, парламента, комисията и съвета, удължи значително работата по тези теми. Все още не е приключил този процес. Както казах, в Европейския парламент всички, европейски, всички политически групи се съгласиха, че това е много важен въпрос. Говори се за допълнително финансиране на държави членки, които не са имали програми за пренасяване до сега? Регионални и европейски приоритети, които трябва да се определят и подбор на някои региони, върху които трябва да се обърне по-голямо внимание във връзка с съответните програми. Но от май 2010 година всичко се блокира по институционални причини и вече една година бе, е загубена. Нещо, което е изключително фрустриращо за всички е, нас, е, които е, някога сме посещавали бъженски лагери. Още през 2010 година бяхме е, на пътуване в Сирия и беше много трудно да обясним защо само заради един член, 290 от Лисабонския договор, този за делегираните актове, толкова важен процес се спира. Е, продължихме да работим по делегираните авторове, сега, актове, сега продължаваме да работим с съвета и се надяваме, че скоро ще преминем нататък. и че ще има възможност за друг тип е, процедура по съвместно вземане на е, решение. И така. Много важно е да се работи активно. Знам, че всички си дават сметка, че е необходимо тези препятствия да бъдат преодолени до края на декември. Ако ли не, ще загубим още една година за презаселването. Т.е. до юни 2014 година никой от най-уязвимите бежанци няма да има възможност да дойде в Европейския съюз във връзка с общата рамка и допълнителното финансиране за някои държави членки. Много се радвам, че тук сред нас са хора, които работят активно по този въпрос. Йоханес Вахимунд е служител, отговаря за политиката за заселване ем, при Върховния комисариат за беженците на ОНЕ. Всички сме съгласни, че една съвместна програма на Европейския съюз за презаселването ще помогне значително на работата на Върховния комисариат за беженците тук в Европа. И Йоханес Вахимунд е много активен участник в този процес. До него стои господин Ховик Етиемезиан Мезиан от е, представителството на ВКБ ООН в Тунис. Той работи изключително активно по тези въпроси и ще представи конкретния си опит в Тунис и ще покаже снимки от лагера Шуша. Господин Якоб Дамглинструп от Имиграционната служба на Дания също е тук. Той е ръководител на втория отдел по въпросите за обежището. Всички много се надяваме Дания да даде своя голям примус за процедурата за съвместно вземане на решение. Знаем, че председателството на Дания започва през януари, но Дания вече работи активно заедно с полското председателство. Също така тук и госпожа Барман Томас от мисията на Съединените щати към Европейския съюз. Изключително добре запозната с миграционната политика и въпросите свързани с беженците. Съединените щати предоставят много възможности за презаселване на беженци всяка година. Над 1500 беженци се презаселват в Штатите. Надявам се, че ще можем да споделим опит с Съединените щати в тази област и накрая господин Торсен Морис, изпълнителен секретар за политиката и проектите на Европейския съюз към Комисията на църквите за мигрантите в Европа. И така, след, без да се бави, нека да дам думата на господин Ван Хемунд. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Имам презентация на PowerPoint. Не се е притеснявайте след толкова дългите презентации до тук, аз ще говоря съвсем на кратко. Ние имаме две послания, които да изпратим. Едно пред е, институциите на европейско ниво и други, друго пред страните членки. Но преди това, нека малко да поговоря за контекста на практиката на презаселване или заселване на ново място и защо тази практика е изключително важна за ежедневието в нашия свят. Върховният комисариат за беженците на ООН предлага защита на 10,5 милиона беженци в целия свят. 80% от тях живеят в бедни и развиващи се страни т.е. много голям брой. Значи над 8 милиона живеят в е, бедни развиващи се страни. И се опитваме да намерим по-дълготрайни решения за тези хора и те са от три категории. За повечето да се надяваме, че в един момент те доброволно ще се върнат в страните си, които е, ще бъдат е, в безопасност и ще живеят достоен живот. Други бежанци ще могат да се интегрират в местното общество, обикновено следващото поколение успява да постигне това. Не първите, които живеят в центрове за задържане и така нататък. И третата възможност е, е тези хора да бъдат заселени на ново място или презаселени. Този инструмент е важен. В моята практика съм го наблюдавал, работ... наблюдавал работил съм в Йемен. Много ниско в индекса за човешко развитие стои тази страна. Тя обаче е подписала конвенцията за бежанци и има политика на отворени врати към бежанците от Сомалия. Но за тези бежанци бе изключително трудно да живеят както в бежански лагери, така и в градски условия. Правителството обаче пое ангажимента да им предостави защита – и ние се опитвахме да намерим съответните решения. И, но за много е, от тези хора и от Сомалия и от Етиопия бе невъзможно да се върнат в е, собствените си страни, нито пък имаше възможност да бъдат интегрирани на място. А за това презаселването беше и си остава един от много важните възможности за решаване на техния проблем. Като това не е и само начин за решаване на проблема, а и за предоставяне е, в спешни ситуации на защита. Защото ако бъдат върнати в собствените им страни, тези хора ще бъдат подложени на преследване. А има случаи, когато и страната, в която те пребивават, е, условията са толкова опасни, че единственият начин да те да бъдат безопасност е да бъдат заселени на друго място, презаселени. Като тук става дума също и за това какво се случва с хората, които остават в е, страните, които предоставят обежище. Е, е, ако ако много хора отидат е, в такива страни, ние обикновенно даваме възможност и им казваме, е, ние имаме възможност да ви подпомогнем и всъщност по този начин да представим, да предложим едно по-общо решение на проблема с бежанците. В момента това се случва с бежанци от Бурунди които с поколения живеят вече в Танзания. Много малко от тях са успели да бъдат да се върнат в страните. Няколко хиляди са се върнали, но има и немалко са презаселени, а доста голям брой от тях ще бъдат прияти за граждани на Танзания. Тоест, това е един модел за цялостно решение на проблем с бежанци. В нашата ежедневна работа ние търсиме именно такива възможни решения на казуси. Дискутираме с хората, търсиме дали е, да отговорим на въпроса дали презаселването е единственото решение, дали то ще предостави защита. Всяка година в е, годините, в страните, които приемат беженци, е, ние представяме съответните нужди. През юли се дават тези данни описваме какво очакваме, че ще, какви очакваме, че ще бъдат нуждите в следващите години. Ето сега прогнозираме 172 2000 души ще имат приоритетни нужди. Значи 10,5 милиона бежанци са обгрижвани от Върховния комисариати и от тях 172 хиляди трябва да бъдат презаселени в следващ, през следващата година. Ето, тук виждате броя на лицата, които са заселени в Европейския съюз. Общо 4700 души. Не говоря за временни програми. В Германия приеха 500 души в повече. В Германия обаче няма специална програма, затова не влиза в тези данни. Квотата за 2011 в момента е около 5000 души. Общия контекст. Виждате в червено какво правят другите страни, които приемат бежанци. И в синьо е отбелязани цифрите за Европейския съюз. Е, те не са много, нищо, кой знае колко добро не казват за Европейския съюз, но все пак нещата трябва да бъдат погледнати в перспектива. 54 000 са заселени в Штатите през 2010 година те приемат до 70-80 хиляди е, на година. 2010 тази цифра беше е, по-малко броя. 5 хиляди е, са заселени в Австралия. В Европейския съюз цифрите са много по-малки, макар че има традиции Дания, Швеция, Финландия – са основните ангажирани в този процес и техния принос се оценява много високо от Върховния комисариат за бежанците. И все пак, виждате, през 2009 има увеличение на приеманите бежанци и в Европа. Това е в резултат на заключенията на съвета от 2008 за приемането на 10 000 бежанци от Ирак. Мисля, че тази цифра 10 000 бе постигната и имаше няколко много големи е, програми, е, временни работни в е, Германия бяха прияти 2500 души само. А от 2008 е, година можем да кажем, че вече нещата започват да се движат. Така има повратен момент, има и а, засилване на усилията в Европейския съюз. Също нови страни се присъединяват към програмата за заселване. Е, Чехия, Румъния, Испания и България също обявиха, че имат нови програми за презаселване като нещата се движат не само на национално ниво, и на, на местно ниво. Това също е важно да се отбележи. Засилва се и солидарността между общините, местните неправителствени организации и гражданското общество в подкрепа на програми за презаселване като тези институции всъщност поемат своята роля при приемане на бежанците и програмите не биха могли да имат успех, ако няма ангажимента на тези институции. Защото в края на краищата е, местните общини и всички на местно ниво играят ключова роля в окончателната фаза на заселването на бежанците. В е, Германия при е, проведената кампания много голяма мрежа от общини и местни групи се обявиха за това да бъдат ангажирани в програмите по приемане и презаселване на бежанците. Европейския съюз е, финансира подобни инициативи е, през Европейския фонд за бежанци като програмите се фокусират върху дейности на местно ниво. Има пилотен проект между общини, финансиран от парламента и ние сме благодарни на парламента и на докладчика за подетата инициатива. Тук неправилно се казва, че този проект се финансира от Европейския фонд за бежанците. Той се финансира от отделен ред в бюджета и сме изключително благодарни за това, че го има този ред. И сега, ако се върнем обратно на ниво Европейски съюз, докладчикът спомена вече, че в момента има застой в институциите по отношение на програмите за презаселване. Вече застой от една почти две години и Върховният комисариат е, ви призовава и призовава институциите изключително от ключово значение да се преодолее този застой и то в близките месеци. И ако мога да е, Перефразирам един е, цитат от филма Казабланка, имаме нужда от решение. Може би не днес, може би не утре, но много скоро. Защо? Защото е, има срок, в който страните по презаселване трябва да кандидатстват за средства по фонда за презаселване. Така че е, започваме да губиме време. Ако не се пази този срок, няма да може да се създадат програми за страните, които приемат бежанци, да получат съответните средства. Има отлични инициативи, предложени в програмите, включително има допълнително финансиране за подпомагане на тези страни, но до, ако не се спази срока до 2013 година, няма да има нови е, промени и е, нещата са спрели точно на европейско ниво. Програмата е прекрасна, тя е доброволна, рамкова програма, и е, Върховния комисариат за бежанците се надява, че Европейския съюз ще успеят да изпълнят поне тази програма или поне да, за, да я стартират в близките месеци. Какво трябва да направи Европейският съюз и какво може да направи? Той може да има по-голяма роля в е, програмите за презаселване, може да бъде и по-стратегически участник в този процес като Разбира се, това ще зависи от броя на приеманите бежанци. Също, ако мога да подам рамо и на колегите от Тунис, проблем в Северна Африка. Там има малки групи бежанци, около 5000, които имат нужда, 500 извънете, които спешно имат нужда да бъдат презаселени – Европейския съюз прие 10 000 бежанци от Ирак. Значи цифрата е 000, извинете ме. Тогава защо Европейския съюз не може да приеме и тези 5000 души? А, просто процесът в момента се развива много бавно и Европейския съюз трябва да се намеси и да поеме своята роля. Ето, показвам ви една снимка на семейство, което е заселено в Брайтън, в Обединеното кралство. И е, давам думата отново на председателя. Uh, well, I think it's, it's very... There are people... Благодаря. Разбира се, различните а, страни участват със свои различни възгледи в този дебат. А, първото, което спе да ми направи впечатление, беше а, това, което току-що беше казано – че след, след година ще имаме в света около 172 000 души, които ще имат нужда от презаселване. А само 4700 са презаселени в Европа. А това означава, че имаме още много работа. По време на шведското председателство искахме да стигнем цифрата 100 000, но сме все още много далеч от тази цифра. Но сега да, сега да се погрижим за тези 5000, които имат спешна нужда от презаседване в Северна Африка. Но в, в, в този дебат много често се посочва, че проблемите са много сложни. Но да се презаселят не повече от 200 000 беженци всяка година, това не е нещо непостижимо ако всички в света участват в тази дейност. Канадия, Австралия, Бразилия, Чили. Member states that we welcome. And of course, uh, uh, uh, we have thought about how this can be done. And this is possible to do. Разбира се, това е възможно с участието на всички напреднали страни. Ако през май-юни, дори преди това, поемам ангажименти с участието на парламента, първата експертна група и вече имаме, тогава имаме резолюция на парламента и на съвета за приоритетните райони, стратегически приоритетни райони. Тогава ще можем да стигнем до решение по време на това председателство, т.е. до края на годината. Значи, това са сроковете, в които се стремим да се впишем. Ще дам думата на господин Етемизян, който ще говори за положението в Тунис. Преди да ви покажа фотосите, може би да кажа още нещо по, за това колко спешна е нуждата от презаселване. Тунизиците ни дадаха пример с хуманитарната работа, която свършиха в една страна в революционна обстановка, страна, която няма правителство, която няма а, на практика политика, но те на практика показаха какво значи да отвориш границата си за повече от един милион бежанци от е, Либия. А също така и лица от трети страни, с които не снима преки връзки. Това е нещо, което си струва да бъде изучено, да бъде взето като пример. Това е отличен пример за солидарност, проявен към беженци от повече от 64 различни страни. Страни, които в Тунис много пъти не се знаеше, че съществуват. Това са тук някои фотоси, снимки на хилядите а, на границата между Либия и Тунис. Първоначално хиляди бяха приети в училища, в болници в Тунис, но по-нататък вече нямаше места и трябваше да се намерят альтернативни решения. И тук Върховният комисар, комисарят на ОНЕ за бежанците и други международни организации започнаха обсъждания. Беше създаден лагер в пустинята. Имигрантски, имигрантски лагер. Първоначално беше, след това се обърна в лагер на бежанци. Хиляди се редат на опашки за храна от различни националности. Много тежки условия виждате тук полевите душове. Но в, в началото това беше усилие, което Тунис направи, за да окаже помощ на тези хора. Това започна процесът на евакуиране с помощта на Върховния комисарят е, и на други организации. Хиляди бяха, на хиляди беше помогнато да се върнат в страните си. Не им бяха поставени никакви условия. Тунис не беше питан дали може да приеме тези хора, дали може да ги репатрира, дали може да им окаже хуманитарна помощ. А, просто а, помогнаха и които макар и да не се бяха сблъскали преди това с подобни хуманитарни катастрофи. А, мисля, че още един урок, който научихме. Сега хиляди напускат, връщат се там, откъдето са дошли, макар и те да са дълбоко травмирани от ужасите на войната. В, в един случай имаше едно нападение на, на лагера, хората трябваше относно, отново да напуснат там местата, които живееха, имаше жертви. Виждате снимките. Това беше, така да се каже, едно извънредно положение в рамките на вече съществуващите извънредни обстоятелства. Тези хора са безпомощни, те са много зависими. Другаде, може би, хората намират начин да се справят, но тук хората са в, в пустинята а, и положението им е много по-тежко, отколкото в други подобни случаи. И трябваше да се върнем в лагера, въпреки че положението за сигурността не беше особено благоприятно и да го възобновим лагера. Виждате от снимките, че това не беше лесно. Хората ни питаха, защо ни слагате обратно в този лагер, ни питаха хората, въпреки че програмата за презаселване вече беше започнала. Питаха ни, защо не може да ни презаселите по-бързо. имаше сомалийци, еритрейци, които не можеха да се върнат в своите е, родни страни не можеха да се върнат в Либия. Няма смисъл да обяснявам защо, може би по-късно ще го направя. Но може да си мислите, че сред пожара живота се е възобновил, но живота в пустинята е много труден. Това са хора, които, либийци, които бяха свикнали да живеят в градски условия. И тези градски е, хора сега трябваше да живеят в пустинята. Дори стандартите, които са вече устарели, може, може да изглеждат е, подобни стандарти приемливи на хартия, но на практика много е трудно да се живее е, под тези норми. Трудно беше не само за беженците, трудно беше и за населението на Тунис. Приехме над а, 1 милион беженци. Имаме няколко хиляди, над 4 хиляди в лагера, които се очакват от международните организации да им помогнат. Ето виждате тук е снимки, които показват, така да се каже, известна видимост на норм... връщане на... към нормални условия за живот в този лагер има електричество. Нито един друг лагер, който съм посещавал, няма електричество. Не е имал електричество. И преди една седмица пък е, лагера беше наводнен. Трябваше да възобновим отново по повече, голямата, повече от половината палатки. И хората пак ни питаха какво е нашето бъдеще, на къде отиваме. И благодарение на Норвегия имахме възможност да предложим а, на известен брой, не голям, да се заселят там. САЩ има също подобна програма, но тя върви по-бавно. Хората трябваше да чакат и ще трябва да продължат да чакат, освен ако вие не, не, не решите да предложите още нещо. Тук виждате снимки е, на щастливите хора, които се радват, че ще имат е, възможност е, да напуснат лагера и да се заселят другаде. Това е един сомалийски лекар с своето семейство, който се надява да започне нов живот в Норвегия. Това е един ясен пример за това как може да се промен... бъде променен животът на тези хора. Искам няколко неща да подчертая. А, положението в лагера. То ще се влушава. Идва зима. Трябва бързо да се намерят решения. Второ, броят на нуждащи се от помощ в момента е сравнително малък. Тоест, е, чисто практически не е трудно да им бъде помогнато до декември случаите ще бъдат вече подготвени за представяне на тези, които искат да се намесят и да помогнат. А Положението на място е нетърпимо. Има сомалийци, еритрейци, други, които не могат да намерят мястото си в Тунис. Просто това няма да стане. Тоест трябва да протегнем ръка, да помогнем на тунизийците, да кажем, вие помогнахте на цял милион бежанци, ние ще, сега ще помогнем на тези 4000. нуждите са много по-големи от хуманитарната помощ, която се оказва на тези бежанци от международната общност и хуманитарните организации те дадаха обежище на над 700 000 либийци. Те продължават да дават подслон на 20 до 25 хиляди либийци, които не могат да се върнат в Либия. А, сигурно сте чули новините от Либия днес, но дори при това положение ще има либийци, които няма да могат да се върнат в Либия, именно поради променилите се обстоятелства. Те са невидими за медиите. Тунизийците ги приемат, дават им не само подслон, осигуряват им медицинско обслужване, храна и какво ли не. Но това струва много. Надявам се, че ще може да бъде направен сравнителен анализ за разходите, за това какво струва на Тунис тази помощ. А, уверявам ви, че а, Тунис прави много повече, отколкото много други страни. И накрая трябва да подчертая, че съществува нуждата да се покаже на Тунис, че те не са сбъркали, като помагат на тези хора, че с право са ги приели. И а, успешното презаселване на тези 4000 души може да покаже именно това. Те да могат да кажат, ще ме им е това. Аз самия не живея в лагера, аз живея в, в, в, Азис, а, А, но а, моите, които живеят в лагера, трябва да им се помогне. Благодаря. А, находчивостта на жителите на лагерите е удивителна. В някои лагери те ни казват, всичко сме загубили, но единственият капитал за бъдещето е образованието на нашите деца, затова те дори в лагера не, не се спират да се опитват да обучават децата си. Значи, трябва да се споменат първо нашият проект за спешно презаселване – Този проект беше одобрен преди две седмици от нашата бюджетна комисия. Ще бъде одобрен едната седмица в пленарната зала. Значи над 3 милиона ще бъдат отделени за такова спешно презаселване на е, бежанците по линията на Европейският фонд за бежанците. И нещо друго, което очаква одобрение – това е а, да се даде приоритет на лагерите, които са били жертва на природни бедствия. А, но както видяхме сега с, с снимките от Шуша, а, тези лагери страдат от природните бедствия. Трябва а, да им се помогне, реално да им се помогне на практика, не само на книга. А сега давам думата на господин Морец. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за поканата. Много се радвам, че когато провеждате изслушване на тема общата система за обежище на Европейския съюз, включвате и въпросите за презаселването. Преди пет години това нямаше да е така. Ако не ни познавате, нека да ви кажа, че а, а, ние сме Комисията на църквите за мигранти в Европа. А, основно събираме протестанти, а, протестанти и англикани, а, за да се борим за закрила, независимо от религиозната или етническа принадлежност на хората, нуждащи се от закрила. Много малка, почти несъществуваща е, е, правната база за презаселването, колкото и да е силен аргумента. Виждали сме снимки, били сме в лагери, като Шуша и други е, подобни лагери, но много добре знаем, че това, което се прави, е просто една капка в морето. Така че трябва да продължим да се борим за осигуряване на презаселване. Нашият председател на този панел започна с обяснението на трудностите, блокирана е темата и междуинституционални боричкани има. Все това чуваме. Обаче искам да ви кажа, че има неща, които могат да се правят и да бъдат направени, независимо от това, че е блокирана, блокирано предложението. Има резолюция на 18, от 18 май 2010 година за създаването на съвместна програма за предоставяне на Европейския съюз. Този документ е действително стойностен и неговото съществуване е голямо насърчение. Има много неща, които могат да се направят и без твърдо е, законодателство, защото твърдото законодателство е необходим е, голям подробен дебат. Един от най-важните моменти, според мен, е това, че трябва да сме смели и твърдо да кажем колко са хората, които могат да се презаселят в Европейския е, съюз през следващите 5-10 години. Все казваме, че беженците са част от приоритетите, обаче от друга страна, ако говорим за 4-5 хиляди души за следващите 5 години, това е нищо. Примерът на Съединените щати вече беше споменат. И само ако се преориентираме като Съединените щати, можем да си позволим да разговаряме с властите страни като Тунис и да казваме ето, ние сме тук да помогнем. Иначе това изречение би било лишено от всякакъв смисъл. Можем да говорим и за съвместна инфраструктура и програма за оценка за презаселването. Имаше подобна инициатива във връзка с Ирак – това е един пилотен проект в Европейския съюз. Не е ли вече време да говорим за друг пилотен проект, за да откликнем на потребностите, създадени от кризата тук, пред прага на Европа, в Северна Африка? Има възможност за много голяма подкрепа от местните общности за хората, които получават защита. Парламентът настоя да има публично-частни партньорства с неправителствени организации и други. Виждали сме сътрудничество между различните европейски нива и местните нива, но това трябва да стане по-широко разпространено, да участват и е, Върховния комисариат на беженците и представителите на гражданското общество, защото те е, ще играят все по-голяма роля тук. Парламентът в своята роля, работа по презаселването, подчерта потребността от специализирано звено. И мисля, че сега моментът е стратегически. Надявам се, че никой няма да се засегне, но след като обсъдих нещата с господин Физел и други, останах с впечатление, че това не е един от най-големите приоритети в момента в службата за обежището на Европейския съюз. Така че сега е момента да настоим още от самото начало това да бъде включено като елемент. Парламентът много говори и за гъвкавите приоритети, и за определенето на приоритетите като цяло. Ясно е, че има елементи, които трябва да се приоритизират. Все се говори за това как технически може да се изпълни дадена програма, как може да се осигури при, приемане на местно равнище, но нека да говорим и за това защо има групи, които толкова много се нуждаят от закрила и от презаселване и въобще за кои групи говорим. В много случаи а, говорим а, за малки групи, които могат да се възползват от презаселване, а много други лица могат да останат и да бъдат прияти в местните общности. И накрая, много се говореше и за експертна група за презаселването. Някак си изглеждаше, че тази експертна група ще играе решаваща роля в определенето на приоритетите. Но всъщност, е, дори да не говоря приоритет, е, за приоритетите в финансирането, една експертна група може да направи много. Много от страните, които започнаха да участват в презаселването през последните години, го направиха поради другите държави членки и поради това, че така е, получават по-голямо признание. Те започнаха да работят по проекти за туининг и други и така успяха да финансират дейностите си. Оставям ви а, е, с тези думи и нека отново да кажа, нека да не гледаме какво не може да се направи, а да гледаме какво може да се направи в момента. Парламентът работи отлично, насърчавам ви да продължите все по-активно. Председателят, благодаря много господин Мориц, много добре си спомням този доклад. Точно за това в началото се върнах към доклада по собствена инициатива – защото един добър доклад по собствена инициатива е доклад, който се занимава с въпроси, които са от решаващо значение в този конкретен момент. Председателят изглежда участниците Надя Хирш от Алде, Гариус Папа Николао и дори Тимоти Киркоп от консерваторите реформистите участваха в изготвянето на този доклад. Е, това беше и отличен момент да споменем възможността за създаване на звено за презаселване в рамките на Европейската служба за обежището, за Европейската система за обежище. Защото това е начина да подходим по-хуманно. Следващата седмица имаме устен въпрос към комисията и съвета е, по отношение на презаселването, този въпрос ще бъде е, зададен на пленарното заседание в Страсбург и е, се надяваме, че ще чуем добри новини на този дебат. Давам думата на госпожа Томас, представител на мисията на Съединените щати към Европейския съюз. Благодаря. Както се казва тук, аз отговарям за миграционната политика в мисията на Съединените щати в Брюксел. Работя на този пост малко повече от две години и в работата ми с отделните аспекти на европейските институции, с другите организации, забелязах няколко разлики в подхода към пре заселването. Искам да споделя този опит. Един интересен момент е въпросът е, колко често е, страните членки се обръщат с тези въпроси и ги определят като е, приоритетни към своето Министерство на вътрешните работи. Смятам, че това определя до голяма степен подхода. В Штатите съответната институция играе ключова роля в процедурата за скрининг на хората, които ще бъдат прияти в щатите. И тази дейност е неразделна част от нашите и вътрешни, и външни интереси. Затова Министерството на вътрешните работи, особено отдела за бежанците и миграциите, формулира съответната политика в е, координация с други е, звена е, в американската администрация, така че програмите ни да, са, да съответстват и на хуманитарните ни цели, и на целите на външната политика. Тук, както чухме от коментарите, когато се приемат бежанци, страните, които ги приемат, могат да бъдат подложени на различни видове натиск. Разбира се, могат да се търсят различни видове хуманитарни решения на бежанските проблеми, включително завръщане на бежанците в собствените им страни, но един ключов момент от тези хуманитарни решения е те да бъдат, да имат положително отношение към по-общите цели за създаване на стабилност и мир в съответните райони на света. Това се отчита и когато се формулират американските интереси в хуманитарната област. Друга разлика в подхода е, е това, че ние използваме много партньорства – Нашите програми не биха работили, ако няма ангажимента на много други партньори на много нива. Национално ниво, на ниво на отделните щати, гражданското общество, религиозни формации и така нататък. На федерално ниво има агенции, които работят с съответните правителствени е, администрации в е, много области. Те имат конкретни, конкретни програми за бежанци или ги включват в други по-общи програми за работа с младсинства, например. Също така се определя и до каква степен беженците имат достъп до съответните служби. Ние работим с 9 институции от гражданското общество и те съответно работят със своите мрежи в страната. Това са примерно организации на католическата църква, младежки организации за бежанци, които работят с социалните служби или с конкретни представителства свои на място. На място. А вече на място от тези, организа... тези организации търсят от своите членове е, съответно активна заетост в тези програми на, на доброволен принцип, на събиране на е, помощи, дори храни, мебели, дрехи за новопристигащите. И искам да кажа, че всички тези организации, включително и религиозните, обслужват всички бежанци, независимо от това те от какво вероисповедание са. Също така се осигуряват връзки от федерално към местно ниво през съответните ръководни институции на, щати, на отделните щати. Отпуска се финансиране за обучение на английски, за професионално обучение, за търсене на работа. В някои общности си има конкретни програми за бъженци с специални нужди. Третият аспект, който ми прави впечатление и бе споменат тук, е фактът, че могат да се реализират много мащабни економии. И то от това, че се работи с голям брой хора. По този начин и програмите могат да бъдат е, организирани по-ефективно. Ние имаме 8 центъра за презаселване по света, които ни помагат в операциите по е, скрининг на кандидатите. Има съответно споразумение с Държавния департамент. Поне три от тези центрове имат много сериозен брой персонал и покриват много големи територии. Става дума за служители от е, порядъка на 200 души. Но когато е, се налага да обработваме заявки на действително стотици и хиляди хора, е, персоналът на място може да свърши много работа и да реализира економии. Такива економии могат да бъдат постигнати и на национално ниво, особено ако има програми, които се застъпват една след друга. Също така може да се търсят економии от мащаба, от това, че се работи с по-голям брой и с по-голямо по обем заявки за различни дейности. по някакъв начин е дори по-лесно да се постигне през заселване на по-големи групи бежанци, отколкото на по-малки. Защото по този начин може да се планира поетапно процеса, може да се идентифицират проблеми и да се коригират пред, дори преди те да излязат от възможността да бъдат коригирани. Също така, по този начин се дава възможност да се поддържат връзки с общността, т.е. Е, да се използва и опита на хора, които вече са занимавали с тези неща, не да се открива отново и отново от топлата вода. А също така, когато се работи в големи мащаби, много лесно се идентифицират хората с съответните умения, които са необходими. Също така сме установили, че когато се презаселват голям брой е, бежанци, е, се създават едни микрообщности, които в последствие е, оказват подкрепа на новодошлите за отглеждане на деца и друга информация необходима. Тоест, местната общност вече има възможност и да набира хора, които да обслужват е, тези новопоявили се общности, примерно с езикови умения и така нататък. Смятам, че всичко е въпрос на ангажимент и желание да се справим с този проблем. Разбира се, да, е, броя на хората, които са заселени в щатите е действително впечатлителен и за мен обаче най-впечатлителното са тези програми, които успяват да съчетаят интересите и на приемащата страна, и на хората, които идват там. Много е впечатлително това, че и губернаторите на, на отделните щати, че кметовете на отделните населени места се интересуват и работят по тези програми. Това е е, примери за нас. Ето тук сега можем да чуем и опита на Дания. Господин Глинструп ще ни говори именно за това. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам а, е, възможността а, е, да говоря а, за нашият опит по отношение на презас презаселването. Както сигурно знаете, в Дания имаме неодавна, от неодавна ново правителство. Очакваме промени, включително и в областта на презаселването новото правителство вече каза, че ще промени критериите, по които се подбират бежанци за презаселване. А, и, и а, няма в бъдеще да се взима предвид а, техният потенциал да се интегрират в датското общество. Новото правителство няма да промени сегашната квота от около 500 души годишно – ние отдавна настояваме е, и други европейски страни, пък и в целия свят страни, да се присъединят към програмата за презаселване. И затова се радваме, че тази точка е включена в дневния ред на днешното изслушване. Датската програма за презаселване започна през 1978 година след споразумение с Върховният комисарят на ОНЕ за бежанците. Много често казваме, че това са квотните бежанци. От 1989 година тази квота е 500 души годишно. Съгласно законът от 2050 година тази квота се променя на 1500 на 3 години. Тази промена бе направена, за да може да има по-голяма гъвкавост в презаселването. Измененията от 2005 година разшири кръга на онези, които могат да бъдат презаселени в Дания. Онези, които могат да получат разрешителни за пребиваване. Прилагат се нови критерии за подбор С други думи, както споменах, новото правителство въведе нови критерии за подбор на онези, които имат право да бъдат презаселени. А, отчитат се нуждите от закрила на беженците. Най-важното в нашата политика е да осигурим закрила на нуждаещите се и да облегчим миграционният натиск на страните, които поемат много по-голям брой беженци, отколкото могат да бъдат заселени там. Също така се разбира стратегическото използване на презаселването и нуждата от осигуряване на условия за ония, които а, минават през транзитните страни. This could, for example, consist in commit, commitments Имаме поети ангажименти за закрила на тези беженци. Стараем се да увеличим нашият капацитет от 2005 година бежанците, които се заселват в Дания, ми преминават предварителни курсове в страната, от която идват. За да може да се осигури тяхното интегриране в датското общество. В датската система а, предполага, а, а, включва мисии а, е, подбиране, и една категория на хора, лица, които са, имат тежки заболявания и нужда от лечение. Повечето а, беженци, на които се прилага пред, пред заселване, се подбират от нашите мисии в съответните страни. Тези тези мисии решават на кого ще бъде предложено през заселване в Дания. Това става с участие на съветите по бежанците в Дания и с представителите на Върховния комисарят на ООН по бежанците в Дания. На отделни случаи издаваме разрешителни за пребиваване. Обръща се внимание на онези, които са застрашени от незабавно връщане в страната, от която са избягали. Има и, както казах, квота за медицински случаи – беше увеличена от 20 на 30 души годишно. Както е, споменах, е, е, заселването в Дания става дума възоснова на споразумение с Върховния комисариат. А става възоснова на критерии за подбор. Тези, които, на които се предлага през заселване, трябва да изпълняват тези критерии. А, това са тези, които са подбрани по време на а, мисиите. Във всички случаи датската иммиграционна служба оценява дали получените молби а, отговарят на изискванията на Дания. Дава се е, предимство на тези, които ще могат да се интегрират в датското общество. Е, обръща се внимание на езиковите им умения, на е, образованието им, на това какво са работили и така нататък. Това не се отнася към сложните, към, към спешните случаи, за които споменах. преди да бъде взето окончателно решение, лицата преминават медицински преглед в страната, от която идват. Дания има три мисии за подбор на беженци за заселване. Възоснова на препоръките, работят възоснова на препоръки от датската иммиграционна служба. А тези препоръки се основават преди всичко на разговорите с Върховния комисариат на ООН и с консултации с работната група по презаселването. Тристранните консултации с Върховния комисариат и с работната група също така взимат под внимание становището на неправителствените организации. Поемаме многогодишни ангажименти с стратегическата цел да защитиме интересите на най-застрашените бежанци. През 2008 година ние сме приели хора от Бирма, Конго и Непал, от Малайзия, Замбия и от Непал. През 2009 година имаме мисии в Руанда за преселване на колгоански бежанци, а също така и на бежанци от Бутан а, и бирмански а, бежанци от Бирма за 2010 година, последната година от 3-годишния период. Имахме мисии за подбор на лица за преследване в Непал, в Кения. През 2011 година имаме подобни мисии в Непал, Малайзия и Зимбабве, където има беженци от Бирма, Бутан и Република Конго. за следващите години, какви мисии ще бъдат предприяти, ще бъде решено по-късно тази година. Какво а, крие бъдещето? А, се обърне по-голямо внимание на защита на беженците в, в нашите съседните на Европа райони. А, също така на стратегическото използване на презаселването, за да може да се увеличат нашите възможности да предоставяме закрила на нуждаещите се. Внимание ще бъде обърнато на работата за премахване на причините е, за беженците в е, страните, от които те идват. И за това Дания подкрепя регионалната програма за закрила на Европейския съюз. Презаселването може да се използва, за да се осигури закрила на останалите на място бежанци. изграждането на капацитета има много голямо значение. Той има и образователно значение. То допълва другите форми на помощ за развитието. Стремим се към по-високи стандарти в регионите, в които работим и намаляване на миграционните потоци към Европа. Надявам се, че тази информация за датският опит в обсъжданият проблем ще даде повод за размисъл през следните дни. Благодаря, господин Гинструп. Надяваме се, че датският опит ще ни послужи е, по-добре да разберем това, което възнамерява да направи датското председателство в съвета и как възнамерява да представи онези послания по отношение на презаселването, които трябва да стигнат до там. Ние също знаем, че повишаването на информи... информираността по тези въпроси е много важно. Благодаря ви много за разясненията относно датският опит в, по отношение на презаселването. Няма да правя заключителни забележки, защото вече на няколко пъти коментирах това, което чухме до тук. Само ще ви обърна внимание а, на това, че едната седмица ще обсъждаме тази тема на пленарното заседание. Предстои одобряване на извънредният а, проект. Всяка година провеждаме програма за информиране на обществеността по отношение на проблемите на презаселването. Комисията спомена а, какво възнамерява да прави през 2012 година, намерения, които ние одобряваме. И преди да дам думата за въпроси, искам да благодаря на госпожа Вандебер и на всички, които говориха в рамките на този панел. Антонио Масипилаго иска думата първи. Съвсем накратко, тъй като това са заключителните коментари. Много благодаря за този урок, който ни дадохте днес след обеда. Трябва да си извлечем полките. И от практическа гледна точка отново настоявам Европейската столица, Брюксел, европейските институции ясно да заявят, че е спешно необходимо да се помогне на онези 5000 беженци в Северна Африка. 5000 беженци вече класифицирани от Върховния комисариат за беженците – още 5000 могат да се присъединят към тях. И Върховният комисариат за беженците настоява Европа да се ангажира. За 5 или за 10 хиляди души говорим, обаче това е моят въпрос. Thank you. One of the questions that um, благодаря много. Един от въпросите, които бе, бяха повдигани а, нееднократно, бе свързан с събирането на семейството и с факта, че след като се отвори вратата за един или двама, е, сещате се какво става. Що се отнася до организираното презаселване, това възниква ли като проблем – Съществува ли при притеснение по отношение на семейството и на тяхното събиране? И какво се прави? Знам какво казват директивите, но знам и, че много държавите членки не успяват да ги приложат. Просто ми е интересен вашия коментар по този въпрос. Не виждам други желащи да се изкажат. Има ли някой е, от ораторите желание да отговори на тези два въпроса? По отношение на 5000 бежанци. Става дума за 5000 души, от които някои са признати за бежанци, тъй като службата ни в Либия – успя да обработи документите ни. Но всъщност тази служба известно време беше затворена, така че имаше много сомалийци, еритрейци и прочие в Либия, които така и не успяха да се свършат с нашата служба поради положението в офиса на Върховния комисарият на беженците там. Така че има много, много хора, които така и не успяха да се доберат до офиса ни в Либия. След това прекосиха границата, стигнаха до лагера Шуша и им се разгледаха документите. онези, които бяха признати за беженци, са в малко по-различно положение от другите, които тъй или иначе не бяха успели да се доберат до офиса. Имаме и в Либия чакащи документи и се надяваме, че скоро службата там ще заработи и ще може да ги обработи. Нека тук да добавя, че е, е важен и въпроса за беженците, които идват заедно с е, иммигрантите в Лампедуза. Много обикновено е, не казваме, е, тези хора трябва да бъдат презаселени, защото това ще се отрази на потоците беженци. Има разлика между хората, живеещи в лагери за беженци и другите. Има хора обаче, които са отишли до Либия, за да си вземат паспортите и след това са взели нелегални е, корабчета, е, тъй като е нямало друг начин да се измъкнат от страната. И И за това са избрали е, пътя, който са им предлагали трафикантите. Що се отнася до въпроса на госпожа Ламберт? Мисля, че датското правителство би могло евентуално да даде интересен отговор тук за това дали събирането на семействата може да се разглежда като проблем. Винаги, когато разглеждаме ситуацията на хората, имащи нужда от презаселване, разглеждаме и положението на семейството им. Е, не винаги хората, които се представят е, за семейство, са действително семейство. Понякога се случва така, че една жена в риск заявява, че е ли... мъжът ти е изчезнал. Е, тогава трябва да проверим дали този човек случайно не живее в е, лагера, просто в някои от по-далечните палатки. Така че Очаква се е, да има искания за събиране на семейства след презаселването, но то, това не се отразява на политиката по презаселване. Всичко това показва колко важни са процедурите за презаселване и политиките за презаселване. Така е, тези хора няма да попадат в ръцете на трафикантите – Господин Морец, поиска думата. Да, в отговор на въпрос на господин Ла... Както а, видяхме а, от гледна точка на подкрепата след а, можете да си представите, че една християнска организация винаги се интересува от семейството. И нещата изглеждат различно в зависимост от това, кой ги описва представителите на властите, на гражданското общество или на самите беженци. Много често а, а, беженците идват а, при нас и казват ясно е, че ако семейството ти е голямо, няма как да се, ти позволят да се презаселиш. Кажи, че имаш по-малко семейство, пък после ще ги изтеглиш и така нататък. И това създава доста проблеми. Колкото и добър да е един служител на комисарията за беженците, принадлежността към семейството много трудно се е, установява. Особено когато има големи лагери И после се оказва, че едно от децата не е, е споменато. И защо не го споменахте? Ми защото ми казахте, казаха, че ако кажа и за него, няма да ме пуснат. И после започват всички дискусии за събирането на семействата. В лагерите в Кения много често остават е, деца, сираци, които е, де-факто са осиновени от а, е, семейства там, но може да се окажат в доста трудно положение, ако им се каже е, по нашите правила е, ти не принадлежиш на това семейство. Ама това дете е живяло със семейството вече 10 години в този лагер. Много често се оказва, че а, бежанците, ако са сами, успяват някакси да свържат двата края, но нямат никакви пари за да си преместят семейството, така че трябва да се провери дали те има и как да подър... издържат това семейство. Това остава сериозен проблем. Благодаря, казва господин Мориц в Дания, това не се разглежда като проблем. Когато а, разглеждаме случаите, информираме хората на какви са правилата и какви са и задълженията, които приемат а, когато отиват в Дания, защото може да се окаже, че има дори различна концепция за това какво е семейството. Трябва много добре да ги информираме, за да знаят какво правят. Също така им казваме, ние семейства не разделяме. Участват е, и бебетата, и възрастните членове на семейството. Нашата цел не е да разделяме семейства. Също така, както спомена Торстен, се случва деца да живеят с родители, които не са техните родители, родителите са загинали в конфликта. А, за нас а, това е едно семейство. Добре работим с а, комисарията за бъженците. Малко трудно е понякога да се разбере дали това е действително семейство или просто е измислено за случая, но има ясни ситуации, в които едно дете де-факто е осиновено от едно семейство и тогава то трябва да пътува. Госпожо Томас, искате ли вие да добавите нещо? Не, в такъв случай има ли други желащи да се изкажат? Ако няма други желащи да се изкажат, това означава, че ще успеем да завършим работата си по тази част от изслушването а, преди да изтече времето ни и можем да предадем думата на колегата Джин Ламберт, която ще председателства последното разискване. Okay. Um, I know that people are, are having to leave for a variety of reasons, but... Знам, че има хора, които е, им се налага да напуснат залата по различни причини, но е, време е сега да направим е, малко заключение. Всичко, което чухме днес, бе изключително ценно, много интересни изказвания с много важна информация – която определено ще ни помогне в парламента, когато търсиме хоризонталните измерения на отделните въпроси. а също да отчетем и отделните предложения, които ни бяха представени. Сега ще помоля колегите от комисията и от съвета да кажат няколко думи за това на къде вървим. После и аз ще се изкажа от името на парламента. Сега давам думата на представителя на комисията. Благодаря. Ако мога да продължа вашата мисъл за днес, наистина беше много интересна срещата, много научихме проследихме цялата дискусия и коментарите, включително и критичните коментари, които са изключително полезни. Ние се надяваме, че те ще бъдат и много добра основа за бъдещи дискусии в близко време. Говорите за поглед към бъдещето. Както знаете, комисията представи второ поколение законодателни текстове и целта е да се стиковат по-добре отделните инструменти. Да се намалят разходите, да се намали административната тежест. Също имаме желание да предоставим и защита с по-високо качество, да въведем и едни елементи на минимална защита, но и да вдигнем високо летвата. Необходимо е, както подчертаха и всички оратори тук, да търсиме общи по-високи стандарти. Разбира се, има още много недостатъци, много пропуски. И е, комисията в такъв смисъл ще се обърне и към останалите институции, ангажирани в процеса на законотворчество, като ще се надява на тяхната подкрепа в усилията си да постигне тези по-високи стандарти. Парламента винаги е бил изключително активен. Комисията иска да благодари на председателството за тяхната дейност – Разбира се, напълно наясно сме, че за да постигнем споразумение е необходимо да направим и компромиси, за да спазим и срока 2012. Това означава, че всички страни ще трябва да отстъпат от това или онова в името на общият интерес. За нас законодателната рамка трябва да дава една гъвкава система, която да отчита много от загрижеността на парламента и на страните членки. И разбира се, да заключа с това, че комисията е на разположение на двете институции, участващи в законодателния процес, винаги когато те имат нужда от нас. Благодаря, председателката. Благодаря. Сега се обръщам именно на представителя на другата страна в законотворческия процес, който ще се изкаже от името на съвета. Благодаря и добър ден на всички. Два основни коментара имам. Изслушах всички дискусии. Първото, което имам да коментираме е външното измерение на политиката за обежище. Председателството, както всички знаят, признава, че през селването е много важен аспект от външното измерение на политиката за обежище. В тези програми страните членки участват на доброволен принцип, показано бе кои са страните, които участват. Европейския съюз като такъв не участва. но финансира инициативи по фонда за бежанци. И се надяваме тези инициативи да бъдат разширени в следващата финансова перспектива. В момента се дискутира една инициатива, но, както често се случва, тя е спряна заради неразбирателствата по различни административни аспекти и процедурни аспекти. Естествено, ние имаме интерес да постигнем едно окончателно решение и се надява. И председателството ще направи всичко необходимо за това. Втория ми коментар е свързан с вътрешните аспекти на политиката за обежище. Страните на съвета и председателството на съвета са наясно, че системите за предоставяне на обежище на страните членки далеч не са идеални. И председателството също така отчита, че някои от страните членки имат нужда от подкрепа за това. Затова на най-високо ниво страните членки потвърдиха, че трябва да се приеме законодателен акт за обща европейска система за предоставяне на обежище до 2012 година. Предложението ще бъде направено. Но от друга страна не може да се каже, че стандартите в страните членки навсякъде са много ниски. В никакъв случай. Е, чухме примери за най-добри практики, за предоставяне на езикови услуги, преводи и така нататък. Но а, ние трябва да се стремим към най-добрите практики, най-добрите стандарти. В Ирландия има пример, примерно, за за нарушения по отношение на третиране на жени. А, и ние ще разгледаме този случай също така ще вземем отношение към един трафикант, който раздава справедливост като полицай, без да е такъв. Има много често такива случаи. И защо цитирам тези неща? Защото а, тези неща имат директно отношение при преговорите за пакета законодателство за предоставяне на убежище. Тези преговори за тази директива са много трудни. Защото първо става дума за 27 различни системи за представяне на обеща, които никога не са били хармонизирани. Сега се прави първи опит. Второ, има установени минимални стандарти, но те въжат само от година и половина, така че по никой начин още не е установено как точно се предполагате да действат. Трето, по отношение на директивата за процедурата за предоставяне на убежище, много разпоредби засягат основни е, правови, административни правови режими в, в страните членки и е много трудно да бъдат променени тези разпоредби. И после от дебата за задържането стана много ясно – че това е правна област, която независимо или дори с примерите от е, съдебната практика е твърде неясна. Примерно съображенията или е, критериите за задържане. Може ли да кажете, че втория от тези критерии, например, е много прост? Ние се опитваме да тълкуваме текста, но имаме много малко указания от съда или от когото и да било. И накрая, много от стандартите, които се предлагат в текста, надхвърлят, излизат извън а, рамките, които се предоставят от гаранциите, които се предоставят на страните, в страните членки. И тогава трябва да си зададем въпроса, оправдано ли е да се създават гаранции по-силни от тези, които са приети в страните членки по отношение на процедурите за убежище. Освен това, в една ситуация, когато средствата са много ограничени, естествено е, че преговорите стават много трудни. А също така много е лесно да кажем, че при преговорите се търсят минимални стандарти, че съвета завлича другите институции и не иска нещо да се направи. Изобщо не е така. Просто има едно голямо е, разнообразие на правови режими за предоставяне на обежище, обежище и има огромни трудности при търсенето на компромис. Европейският съвет, както казах още самото начало, има ангажимент да постигне съгласие до края на триото на сегашните председателства. Полското председателство е много благодарно, получи много благодарности, опитва се да направи всичко възможно да постигнем тази цел. Работим в много тясно сътрудничество с бъдещото председателство на Дания. Работим с всички. И, както всички тук подчертаха, да се надяваме, че въпросът ще бъде решен. И пак да кажа, полското председателство получи много добри оценки и ако считате, че ние сме постигнали нещо позитивно, динамично в този процес, това е защото ни подкрепят всички страни членки. Благодаря много за тези обяснения, за трудностите, свързани с някои от въпросите, които трябва да бъдат решавани. А, ние, като съзаконодател, познаваме тези проблеми. Сблъсквали сме се с тях в миналото, мисля също така, че би било справедливо да се каже, че някои от въпросите се връщат от съвета при нас. Няма да кажа точно от кой е елемент на съвета. Но понякога ни се струва, като че ли не се обсъждат е, реалните въпроси, трудностите в преговорите по-скоро не се струва, че трябва да убеждаваме, че става дума за истински проблеми, тогава да видим как да го решаваме. За да видим как да осигурим закрилата, която всъщност законодателството трябва да осигури. Не си правим иллюзии, знаем трудностите в някои страни членки – във връзка с политическата обстановка, в която те работят. Знаем, че онези, които се занимават с този проблем, трябва да го представят на своите граждани. Знаем, че има сили, които искат, за щастие те не са на власт, в страните членки, но които искат да поставят под въпросител на целия въпрос за решаването на проблемите за обежище. А ние искаме да осигурим бъдеще на голям брой хора, които са заплашени от преследване, заплашени, заплашени здравето и животът им. Имаме сега една неформална група, която се опитва да намери решение на някои от хоризонталните проблеми, които бяха споменати тук. Бихме искали също така през 2012 година да бъде приключена работата по общата система на обежище. А, сигурно няма да бъде януари 2012 година, но нека бъде през 2012. И надяваме се, че ще могат да бъдат решени някои от проблемите, които тревожат страните членки, за да може положителният опит в някои от страните членки да бъде използван от останалите страни. Чухме за опита на Белгия днес, например. Най-положителното от опита на страните членки трябва да бъде използвано от всички останали. Още нещо, което искам да спомена е следното. Ще гласуваме едната седмица по директивата за квалификациите Знам, че очаквахте тази новина. Това е което мога да ви кажа. Ще има гласуване по тази директива в, Страсбург. Ще видим е, как ще се решава въпроса с, таблиците за съответствие и така нататък. Бих искала най-сърдечно да благодаря на всички, които участваха в днешното изслушване, на тези, които останаха тук цял ден, на онези, които допринесоха за богатството на нашата дискусия, които споделиха с нас толкова интересни мисли, информация. Благодаря и на нашите преводачи, на всички, които помогнаха за организирането на днешната среща. Надявам се, че ще станем свидетели на положителните резултати, които всички очакваме. И онези 5000 души, за които в момента се грижат в Тунис също ще намерят своя дом. Благодаря на всички.